I will give the word to him first, and then the rapporteur. And then... Okay. Okay. so, so, dear friends, uh... И така, скъпи приятели, време е да започваме. Välkomna till arbetsgrupp 3, där vi ska ta upp frågor om hur... Добре дошли на работна група 3, в която ще обсъждаме сигурността на гражданите в държавите членки в рамките на Стокхолмската програма. Ще говорим и за премахване на границите в шенгенското пространство и това беше нещо много положително. Но а, тогава улеснихме престъпниците, защото те много по-лесно могат да преминат границите и това води до застрашаване на сигурността на нашите граждани. Държавите членки и депутатите носят обща отговорност за това трансграничната престъпност а, да бъде спряна. Ето защо съдебната и полицейската система трябва да работят заедно, за да провеждат заедно своите разследвания по време на нашата пленарна дискусия споменахме няколко пъти, че е необходимо да се намери един баланс, едно равновесие между борбата с престъпността и от друга страна защита на основните права тъй като борбата с престъпността се оповава на знания и факти. Трябва да има сътрудничество между разследващите власти на отделните държави членки. Трябва да се създаде една дългосрочна програма за обмяна на информация и данни. А именно каква информация може да бъде обменяна и колко дълго може да се съхранява тази информация и къде може да бъде използвана. Полицейските власти на държавите членки трябва да проявяват повече разбиране за своята работа. Трябва да има взаимно доверие. То е решаващо за справяне с отговорностите. Също обучението е един път към изпълнение на Стохомската програма. Също така, какви ще как могат да се засилят правата по време на наказателните производства на а, обвиняемите. Трябва, а, трябва отделните права да бъдат обработени последователно. Може би тогава ще се създаде една много амбициозна програма и да премахнем препятствията едно по едно от пътя. Как може да се подобри сътрудничеството между полицейската и съдебната система е въпрос, който се поставя на първо място. На второ място принципа за провеждане на отделни обучения, обмен на информация и отделно какви са процесуалните права и как могат отделните права да бъдат обработени стъпка по стъпка. Саймън Съпостил, който е заместник-председател, взима думата. Well, so Благодаря ви, госпожо Дейвидсън, госпожо председател. Добре дошли, скъпи колеги, на днешната работна група по защитата на гражданите и стратегия за вътрешна сигурност в е, Европа. Няма да ви отнемам повече време, като се задълбочавам в тази тема, защото искам да чуя вашето мнение, да имаме открита дискусия в тази работна група. Искам само да ви кажа, че е, като координатор в граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в този парламент от името на Народната партия в този парламент. Ние безспорно отдаваме много голямо значение е, на всички области, които се обсъждат от съвместните парламентарни комитети, но особено в областта на сигурността и всички цялата загриженост, която може да възникне. Като работна група ние държим много на тази тема и държим много на мнението на колегите от националните парламенти защото, както знаете, е, предвид е, непосредственото влизане в сила на Лисабонския договор, въпрос на няколко дни е това, е, ние като Европейски парламент и националните парламенти ще получат засилена роля в тази област. Искам да кажа нещо по процедурата ние ще дадем възможност на колкото се може повече от вас да вземат участие е, ние ви помолихме е, да попълните синия лист, който е в папките. Ще можете да, да подадете е, молба за взимане на думата. Предполагам, че всеки един от вас знае, че трябва да попълни е, синия формуляр. Ние вече сме изготвили списък на изказващите се, но все пак трябва да попълните синия лист, за да ви включим в този списък. Трябва да можем да кажем името първо на този, който ще вземе думата, но и този, който след това ще вземе думата, за да може следващия изказващ се да се подготви и да знае, че е, непосредствено след това той ще вземе думата. Преди да дам думата на първи изказващ се по списъка, искам първо да дам думата на докладчика на тази работна група, госпожа е, е, Кармен Хелмусин Боно, която е член на е, Националния парламент на Испания и е, ще й дам е, думата за кратко въведение. След това пристъпваме към обмен на мнения. Е, Благодаря. Съвсем накратко ще представя темата, за да има време за дебат. Смятам, че все пак трябва да се каже, че в рамките на тази среща има два основни елемента, които ще играят важна роля. Първо, предстоящото влизане в сила на Лисабонския договор, хартата за човешките права, за основните човешки права и второ, като следствие от първото, ролята на националните парламенти за засилване на координацията е, и единодействието в Европа на пленарното ни заседание вече казах, че някои е, спорни становища бяха изказани по отношение на ролята на Европейския парламент и на националните парламенти. Няма да задълбавам по тази тема. Аз лично нямам намерение да вземам позиция. От подписването на Мастрикския договор отбелязахме голям напредък. Сега над 400 милиона души могат свободно да се движат от една в друга европейска страна. Общата миграционна политика вече наближава, може би ще бъде приета. Вече има и външно измерение на политиката в областта на убежището и иммиграцията. Създадахме важни агенции Европол, Фронтекс, Евроюст. И в рамките на Стокхолмската програма трябва да очертаем проблемите за 2000, от 2010 нататък в областта на пространството на свобода и сигурност. и последиците от Лисабонския договор. Сега набързо ще очертая основните проблеми. На първо място балансът между гаранцията на правата е, е, на хората и, и от друга страна сигурността. Как да гарантираме повече сигурност, без да засегнем основните човешки права. Гражданските права а, трябва да се зачитат задължително, защото са скрепени с хартата за основните права. бих споменала и мерките срещу ксенофобията, расизма и други тежки престъпления, провинения – и както и отговорността, солидарността в рамките на общата миграционна политика и политика на убежище. И има редица проблеми, на които, които трябва да намерим решение, пред, превентивни мерки. Става въпрос за а, стари или нови нарушения, престъпления, които имат днес нов облик. Например, в областта на борбата с тероризма трябва да останем бдителни. Ние знаем какви рискове носи тероризма за нашите съграждани. На второ място, борбата с търгов... срещу трафика с хора и предимно жените и децата, които се експлуатират сексуално. Днес повечето от момичетата, които проституират, са жертви на на такъв трафик. Друг проблем е пиратството. Сред, нарушаване, пиратирането на интелектуална собственост. И накрая бих казала, че Предложената Стокхолмска програма е много амбициозна, много подробна. И щом след приемането и, и прилагането на всички изменения ще позволи да се постигнат добри резултати Испанското председателство може би ще трябва да подготви по-конкретен план за действие по всички елементи, записани в програмата. И много, за да може тези приоритети да се изразят в конкретни дейности. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Хармусин Богу. Ние очакваме този план за действие от Испанското председателство. Сега давам думата на първия изказващ се в нашия списък, господин Годес, парла, е, члена на, е, на Народното събрание на Словения. И следващия изказващ се ще бъде господин Йонак от Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Първо има думата господин Годес. Spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje, menim, da je sporočilo predvidenega. Уважаеми kolegi, dame in gospoda, smatram, че Стокхолмската programa je mnogo обнадеждаваща и а, трябва да гарантираме свободата и сигурността на хората. И е много трудно да се а, при това да се спазват и основните права. Мерките, които прилагаме, трябва да са насочени към конкретни резултати. И сигурността на гражданите ще бъде гарантирана само тогава, когато човешките права и основните права е, са абсолютно защитени. Имаме нужда от една по-сигурна и по-от отворена Европа. Трябва да постигнем възможно най-добрия баланс от една страна за постигане на сигурност и от друга страна за зачитане на основните права. Аз съм убеден, че тук става въпрос и за гарантиране а, на гражданските права. Важно е ам, съответните политики в тази област да бъдат насърчавани. Трябва да има а, съответни власти, чрез тях да се осъществяват тези политики, да се създадат и публично-частни партньорства. Трябва а, обществото да се информира за а, опасно, опасността от потенциална престъпност сигурността на гражданите, основните права на гражданите трябва да бъдат гарантирани, да бъдат поставени в центъра. Колективната сигурност е много важна също така. Благодаря ви много. Благодаря ви, господин Годест. Е, давам думата на господин Йонкер от госпожа Йонка, съжалявам, извинете. Е, е, да, не е посочено дали е господин и госпожа от Парламентарната асамблея на съвета на Европа и след това Карлос Коело от Европейския парламент. Благодаря ви. Естествено, че аз е, говоря от гледна точка на съвета на Европа, а именно човешките права, демокрацията и е, върховенството на закона. Ако погледнете Стокхолмската програма, ще видите, че е, там са включени много въпросите, които Комитета е, за гражданите, иммиграцията и населението е, работи по тях е, от съвета на Европа. Е, например, е, за е, споразумение за реадмисия, е, също така центрове за трансфер и обработване на молби за убежище за нелегални емигранти. Но искам все пак да посоча, че Европейския съюз никога не е съумял да върне всички нелегални емигранти в Европейския съюз. В момента се говори за 4 до 6 милиона незаконни емигранти. От гледна точка на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа е много важно, че Стокхолмската програма предвижда мерки, свързани с, тези нелегални емигранти и с тяхната защита. Е, всъщност, по силата на тази Стокхолмска програма трябва да се направи равносметка за това какво сме направили за тези, които няма или е, не могат да се върнат обратно в родината си. Трябва също така обсъжда се и въпроса за върховенството на закона, както и за върховенството на човешките права аз се повтарям, но все пак е, искам да посоча и последната точка, която е, посочих в пленарна зала. Всъщност за Стокхолмската програма се говори за процес е, на миграция, а не толкова за лицето, което стои зад миграционните потоци. И за това искам да подчертая, да наблегна на лицата на човека, който стои зад потока. Благодаря ви много. Е, давам думата на господин е, Карлос Коайо и след това на господин Алберт. Карлос е член на Европейския парламент в е, Комисията по граждански свободи. Благодаря, господин председател. Три коментара искам да направя. Смятам, че е много важно да има група, която да отговаря за въпросите по сигурността. трите точки и трите права, свързани с основните свободи, са много важни. Това пространство на сигурност и свобода а, трябва да си има предвид, че в едно такова пространство сигурността без свободата не е възможна. Свобода без сигурност е анархия. Така че Сигурността е един елемент от свободата и едно условие за а, упражняване на правата на човека. А, е, има тенденция да се опрости а, е, политиката и за това, че ние не трябва да а, поемем в тази посока, защото нещата ще се осложнят. На второ място – Както споменах още в началото, не става въпрос само за ценности, а и за ефективност. Не трябва да си позволим а, да се откажем от ефективността. Важно е в шенгенското пространство да се обменя информация. Трябва да се гарантира тази информация и да се гарантира, че португалските власти получават информация от другите държави членки, когато се преминава португалската граница, когато а, това лице, определено лице се наблюдава или когато то няма право да а, навлиза в португалска територия. По отношение на СИС, е тя има голямо значение и при съхраняването на биометрични данни, така че да се избегне а, фалшифицирането на а, идентичността. Може да се прави а, разлика дали става въпрос за кражба на автомобил или когато става въпрос, че тази кражба е свързана с международната педофилия. От 2007 трябваше да влезе в сила тази система. Сега е 2009 и всички прогнози казват, че ШИС няма да влезе пред, в сила преди 2012 година. Много е важно преди да си поставим нови задачи, нови цели, то първо да а, поставим на изпитание ефективността и да проверим дали въобще ние сме в състояние да изпълним това, което сме обещали на гражданите. И трябва да гарантираме, че това, което сме обещали, ще го изпълним и то със съдейство на комисии и държавите членки. Благодаря ви. Давам думата на господин Алберт, който е член на Сената на Румъния и след това на лорд Харисън, който е от на Камерата на лордовете в Великобритания. Благодаря. Господин председател, дами и господа, бих искал да подчертая факта, че нашата страна отдава особено внимание на баланса между разпоредбите, които гарантират сигурността и основните свободи. Както подчертаха и други изказващи се, а, тук и на пленарното, а, сигурността е, е, в Европа е, е основно условие за просперитет. Днес има две основни предизвикателства това економическата, няколко основни предизвикателства. Економическата криза, промените в климата, и всички държави членки трябва да направим всичко възможно, за да защитим нашите си интереси. Знаем, че тероризма и организираната престъпност еволюираха и създават нови заплахи за нашите общества. Тъй организираната престъпност заплашва нашите общества с трафика на наркотици, на оръжие, на деца, прането на прани. И за да решим всички тези сериозни проблеми, ние сме длъжни да предприемем общи инициативи в областта на превенцията на първо време и след това да организираме борбата срещу престъпните мрежи. Ние трябва да мобилизираме всичките си полицейски правни ресурси, за да сме сигурни, че извършителите на всички нарушени престъпления не могат да се укриват на територията на европейски държави членки. Трябва да подобрим координацията и да е, засилим е, дейността на различните европейски агенции и службите, които обработват информацията – трябва да има европейски центрове, е, които да обединяват и да осигуряват достъп до всички документи. Това би било крачка напред. Това, според мен, би трябвало да стане приоритет за Европейския съюз. Румъния има особена мисия в борбата срещу престъпността, защото е на източната граница на Европейския съюз. И за да се засили координацията ние трябва да инвестираме в отношенията с съседните държави, да им предложим а, мерки, които да подпомогнат реформите им. Ние разполагаме с нови инструменти в този смисъл. Партньорството на Балканите а, и позволява засилено сътрудничество с съседите.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 искам да напомня на колегите от Европейския парламент, че също са поканени да вземат участие и искам от възможността да поздравя господин Ставрос Ламбринидис, заместник председател на Европейския парламент и като цяло искам да ви благодаря за това, да, че говорите по 3 минути. Лорд Харисън от Камерата на лордовете от Великобритания, госпожа Зеси Радула от Гръцкия парламент. Господин председател, е, преди 20 години, 89-та година, беше създадена свобода е, на гражданите в Европейския парламент, но трябва да знаем, че това е свобода и за престъпниците е, и, е много трудно те да бъдат уловени и съответно съдени. Искам да ви кажа какво е мнението на е, Камерата на лордовете за Европол, доколко може да координира работата на полицейските сили в Европейския съюз. В доклада, който беше представен, ние виждаме неуспех от страна на държавите членки да използват Европейската система за информация за споделяне на данни за заподозрените лица е, на територията на Европейския съюз. Има липса на доверие споразумение между националните полицейски служби и Европол, особено когато се говори за сигурността е, и поверителността на информацията. Е, и е, в Великобритания е, в, в, по силата на Лисабонския договор могат да се говорят различни езици, но могат е, да бъдат разпитвани на територията на Великобритания на английски език всички заподозрени. Е, ние сме изпратили полицаи в Европол, но тяхната квалификация не се подобри, а си остана на същото ниво, поне доколкото трябваше да разберат каква е ролята на Европол. Аз аз, е, мое, моята последна критика е, че Европол и Евроюст, е, които е, трябва жизнено важно е да работят заедно, не се намират на едно и също място. Те се намират в Хага и когато ги посетихме, ние видяхме, че те са в една сграда и трябва да дадат по-официална полицейска, е, полицейска сила и съответно да предадат на правосъдието всички престъпници. Благодаря ви, лорд Харисон. Искам, е, когато се появи възможността, че Европейския парламент високо би оценил е, всички разследвания, които Камерата на лордовете провежда от време на време, е, посещение в Европейския парламент, обмен на възгледи с членове на Европейския парламент. Ние високо ценим това упражнение. Госпожа Зесира Радула от парламента на Гърция след нея ще вземе думата господин Лимблант Лоран. Благодаря, господин председател. Ясно е, че Стокхолмската програма е едно предизвикателство и покана е, това е програма, която е, засяга баланса в е, основните права в Европейския съюз, както е по хартата за човешките права, но сигурността е общо благо. В областта на свободата и правосъдието да се създаде атмосфера на сигурност означава, че ние трябва да се борим срещу всякаква престъпна дейност и по-специално тези дейности, които е, засягат области, за което най-много е, държат гражданите, а именно техния живот и тяхното имущество. Ето защо е много важно да има механизъм за защита на гражданите е, и той да бъде действен. Какво ни е необходимо? Трябва да има един съществен и системен подход и аз е, мисля, че трябва да се постави ударението върху превенцията и така наречената диагностика като начин за борба с престъпността, особено ако престъпността е трансгранична и когато в нея са включени повече от една-две държави членки. Превенцията е много важна и трябва да знаем какви мерки ще вземем, за да се борим срещу тези форми на престъпност. Трябва да засилим превенцията и освен това да е, е, засилим е, прилагането на политическите решения, много е важно да участват и европейските институции, международните организации. Е, трябва да се подобри сътрудничеството между полицаите и съдебната власт във всяка държава членка. Европол и Евроюст трябва да направят своя принос в е, това сътрудничество. Ние трябва да направим всичко възможно, за да има образователни програми от страна на полицейските академии и тогава резултатите ще бъдат по-добри. Европейски съюз посочи приоритетните области – които е, всъщност засягат една и същна опасност, един и същ риск, но трябва да имаме специфични цели в определени времеви рамки и да използваме всички инструменти, всички инструменти за развитие, а също така за мир и сътрудничество, но трябва да развием е, е, и полицейското сътрудничество. Колкото до тероризма и трансграничната престъпност, мисля, че засилените миграционни потоци ги улесняват. И както току-що казах, на нас ни е, е необходимо общо управление на нашите общи граници и европейска политика по убежището. Много е важно Стокхолмската програма да включи използването на нови технологии, и с, с нашия опит и с средствата, с които разполагаме, ние винаги трябва да спазваме човешките е, права и да защитаваме личните данни. Децентрализирането на служба Frontex и максималната употреба на нейните операционни възможности ще подобри ситуацията. Ние сме за разширение на правомощията на регионалните служби в район на Средиземно море. Искаме да се създаде е, офис на Frontex за район на Средиземноморието. Европейските граждани трябва да имат достъп до правосъдието и за това е необходимо да имаме възможности за да засилим взаимното доверие. За целта е, гражданите трябва да имат достъп до писмени устен превод при наказателни дела, но трябва да имат също така и е, адвокати. Когато поставим ударението върху сътрудничеството и солидарността, можем да изградим Европа на гражданите, и Стокхолмската програма да бъде ясно послание за основните човешки права и за върховенството на закона и за всички принципи, за които говорим. И тогава и гражданите ще получат ясна картина за принципите, които стояваме в Европейски съюз. Благодаря ви. Вие е, просрочихте времето си, но беше толкова интересно, че не можех да си позволя да ви прекъсна. Господин Горан Лимбленд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 е от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Благодаря ви. Аз е, е, бях е, председател на политически съвет в Съвет на Европа и заместник председател на Комитета по миграцията. Има две изменения от парламентарната комисия и се надяваме колегите от Европейския парламент да ги погледнат и да ги гласуват следващата седмица, която ще ги обсъждат. Борбата с тероризма е нещо много важно, но ние не бива да забравяме човешките права. Като представител на парламентарната асамблея, аз говорих е, за човешките права и за върховенството на закона. Много е важно да спазваме човешките права. Е, както и госпожа Юнкер, е, ще се спра на миграцията, защото е много важно да се занимаваме не само с законните емигранти, но и с незаконните емигранти. Много е важно да престанем да говорим за незаконни емигранти, защото е, те не са направили абсолютно нищо незаконно. Е, те са избягали от диктатура или от война или от тежка економическа ситуация или каквото и да се случи в страната им. Е, те не отиват някъде, те бягат от някъде. И е, затова трябва да получат някаква защита. Така че е много важно да ги защитим. Освен това е много важно е, тези хора трябва да е, получат здравни грижи, заболекарски услуги. Аз не съм е, депутат, аз съм заболекар, аз съм действащ заболекар и много често в кабинета ми идват такъв, такива хора, може би не един път на седмицата, но все пак те са в по-тежко състояние, отколкото затворниците, които сме, съм лекувал атакувал. Е, понякога е по-добре да се затворник, отколкото незаконен е, емигрант. Ето защо, когато говорим за върховенство на закон, е, ние като Европейски парламент и съвет на Европа, които най-много се нуждаят от нашата защита. Благодаря госпожа Боди Роксана от Италианския сенат и после господин Бенисти Жан-Жак. Благодаря, господин председател. Бих искала да привлека вниманието на работната група, която се занимава за закрилата на гражданите към агенцията Frontex. Мисля, че за да има ефикасна реакция и глобален подход към имиг... нелегалната иммиграция и за да се помогне на третите страни по-добре да регулират миграционните потоци, трябва да се е, засилят усилията за борба срещу трафика с хора, да се засили солидарността между държавите, особено тези, които са подложени на силен иммиграционен натиск и да се засили оперативното сътрудничество между държавите членки в рамките на агенция Frontex, която трябва да разполага с повече персонал, повече структури и по-голямо финансиране на нейната дейност. Бях. Трябва да бъдат създадени специални служби към Фронтекс, които да имат специална оперативна капацитет по отношение на нелегалната емиграция, особено в Средиземноморския регион. Трябва, освен това, да се създаде Европейска агенция по иммиграцията, която да обединява усилията на всички европейски държави и да разпределя отговорността, разходите, политическите е, решения по отношение на емиграцията, е, което в момента падат изключително на е, държавите по външната граница на Европа. Смятам, че ако това бъде прието ще бъде добре, защото на всичките срещи до сега това се обсъждаше и това може да стане на, в съвет от 29 ноември. Средиземноморските страни са в много специално положение. Знаете как как стои въпроса с отношенията в, с, с Либия. А, има голям брой мигранти, които идват от Ливите и няма никакъв контрол върху тези потоци. А, освен това, трябва да се е, създаде орган, институция, която да проследява престъпните канали, които влизат в Европейския съюз, е, като се предвидат е, наказателни е, санкции. Е, след това, е, сега, преди господин Ламбриниди, господин господин Бенисти, след това господин Лавриди. Сега, благодаря господин председател. Искам а, само да кажа, че явно всички сме съгласни, че трябва да има трансграничен обмен на информация и а, държавите да си гарантират взаимно достъп до националните банки данни независимо дали става въпрос за АДН данните или всякакви други е, въведени данни. Какво? Беше при, на, на два, от е, рамковото решение от 2008 година се е, отнася до предаване на информация от националните полицейски и правни органи. Но това за момента не става автоматично. Съгласно Римския договор, тази информация се предава по мрежата Теста 2 и на този етап обменените данни са анонимни. Само при съвпадение се дава лични данни по съответстващи на съответния АДН профил френската система, съгласно френската система, партньорите на Франция ще имат копие от данните в тази база. На неофициалната среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи в Дрезден на 15 януари 2005 година бяха представени резултатите обмена на данни между Германия и Австрия, които позволиха да се намерят 4500 съответствие от 100 и, и, и 2000. 30 съответствия за, за убийство и други за сексуални престъпления. Трябва да се разреши на полицейските служби на Европейския съюз да консултират всички съществуващи бази данни, като Евродак. Трябва да има също трансграничен обмен на информация, защото в областта на престъпността само едно общо координирано действие в рамките на целия съюз може да даде добри резултати. Благодаря. Сега давам думата на колегата Ламбринидис, член на Европейския парламент, благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги от Националния парламент, за мен е удоволствие да се срещна с вас тук. Не просто защото всички въпроси, които обсъждаме, както знаете, стават е, въпроси, по които ще има съвместно взимане на решение между Комисията и Европейския парламент, но тези въпроси е, по силата на Лисабонския договор ще бъдат разглеждани и от националните парламенти. Е, аз обсъждах въпроса е и е, с комисията в гръцкия парламент е, за Европейския съюз. Т.е. гръцкия парламент трябва да се справи с е, това огромно законодателство, което те първа предстои и за това ви насърчавам всеки национален парламент да се реорганизира е, и трябва да се срещнете с вашите членове на Европейския парламент и с е, заместник-председателите. Ние имаме инструменти в ръцете ни, обаче ако не ги използваме както трябва, те ще станат почти, е, почти ненужни. Е, и е, второто, на което искам да се спря за интернет. Е, този интернет ще бъде новото бойно поле за основни права срещу сигурността през следващите години. Защото правителствата, полицията, частните дружества и престъпници ще имат много по-добър достъп до лични данни и могат да ги получат и в интернет. Така че сега въпросът е как да работим с интернет, е, като инструмент, който от една страна е, насърчава повече от който да било друг инструмент е, основните права, свобода на словото, свобода на сдружаване, свобода за политически организации, а едновременно с това инструмента, който възможно в най-голяма степен ще се контролира и за залавяне на престъпници за в бъдеще. Този парламент и този съвет само преди две седмици се споразумяха по компром е, компромис е, за пекеджа по телекомуникационните компании. Е, най-вече частните дружества искат да отрежат достъпа на някой до интернет. И тук ние решихме, че достъпа до интернет е и трябва да остане основно право, както всички останали права, които се насърчават. Ето защо крайни наказания, които биха довели до това, е, не трябва да се налагат, освен ако е, няма някакво предварително е, съдебно производство. Тези въпроси са много важни, още не са стигнали до националните парламенти и затова искам специално да подчертая на тях. Всъщност причината за това, е, да, е, искам да отворя скоба, господин председател, в нито една от нашите страни е, полицията няма право да отвори писмо, което е изпратено по почтата, за да го прочете и да реши, примерно писмо, написано от Карлос Куея, съдържа някакви думи, по които да се стане ясно, че той е терорист. Така че е, това е трудно, но много по-лесно е да се проверят имейлите, които са изпратени. И ако не позволим както на полицията, така и на частните дружества да отварят писма е, в почтата, е, по същия начин ние трябва да знаем просто какво да им позволяваме просто по силата на технологията, с която могат да се слушат, доколко могат да проверяват частни имейли. Хората не мислят за това. Още само две думи. За емиграцията. Много от нас в Европейския парламент чувстват, че има три области, но може да са и повече, където има сътрудничество с националните правителства и парламенти и Европейския парламент и Европейското законодателство. Първо за интеграцията на емигрантите този въпрос често се разглежда като местен въпрос, е, с изключение ако е, е, има някаква, някакъв, някакъв неуспех. И е, класически пример да се види връзката по външната политика. Виждате, примерно, да кажем, Лисабонския договор в Холандия или във Франция не се говореше толкова за Лисабонския договор, а за това Турция да влиза ли или да не влиза в Европейския съюз. Този въпрос се обсъждаше, а не е, заслугите на нови членове мюсулмани мигранти в нашите общества, които не можем да контролираме пряко. Според мен това беше много погрешно. Интеграцията е огромен въпрос за Европейския съюз. Трябва да се търси стратегия в сътрудничество с националните парламенти. Е, няма нужда да говорим, че имаме е, чудесни е, практики или някакви провали, просто трябва да си говорим и да общуваме. И второ, за емиграцията, задължителна солидарност с страните, които поемат основния поток. Това е голям въпрос за съвета и за парламента. Някои страни по силата на географското си разположение и по дефиниция приемат най-много емигранти, законни, незаконни, търсещи убежище. Примерно, класически пример е Малта Малта, малка страна, или е Кипър, или Гърция, или Испания, или Франция. Има страни, които е, приемат най-големите потоци, обаче от другата страна, е, на Запад, реакцията е това не е мой проблем. Това е наш общ проблем. Не само да контролираме границите, не солидарност в полицейския смисъл, но солидарност и в хуманитарния смисъл, за да може всички тези хора да получат шанса да влезат в дадено общество и е, да се приобщят към него. И последното, което искам да кажа, господин председател, борбата с тероризма, е, парламента е, има изменения за резолюция. Съвета на Европа иска да гласуваме такава резолюция, но всъщност е въпрос е, преди да се наложат нови антитерористични мерки, се опитайте да прецените е, доколко мерките, които вече са на лице, първо се прилагат и второ са ефективни и е, проверете не само ефективността на новите мерки, а, примерно дали хващате някой, а, а какво става с основните права от друга страна, за да има някакво балансирана оценка на плюсовете и минусите. А, примерно е, е, Шенген 2 споразумение с Съединените щати, евентуално Евродат е, и е, преговорите с Съединените щати за обмен на банкови данни. Е, това са само някои мерки, които все още не се прилагат, защото някои страни не, са ги, не ги прилагат и трябва да видим доколко те се съчетават с нови мерки. И нещо друго, господин председател. Много е важно, според мен, ние трябва да е, прилагаме антитерористична политика по мъдър начин, е, за да няма терористи, които да прекусяват границите без контрол. И трябва да сме сигурни, е, че всичко е ефективно, защото в противен случай под страха от е, нови престъпления, ние съответно ще прилагаме нови мерки. Е, съжалявам, съжалявам, не ме прекъснахте, господин председател. Е, много сте любезен и тази дискриминация в полза на вашите членове високо се оценява. Да, вие изцяло се възползвахте от моята грешка, господин Лабринидис, господин Ян Байер от Националното събрание на Чешката република, господин Тули Табанив от Финландия, следващи. Господин председател, много се радвам, че ми предоставяте възможност да изразя своето мнение тук. Искам да направя няколко коментара. Първо искам да се позова на това, което беше казано от колегите и това, което беше казано в пленарна зала. Най-често беше споменавана на а, думата права, права на децата, права на гражданите, права на търсещите убежища. Но думата, която почти не се чу, беше думата задължение. Нито едно общество не може да е успешно без да спазва основните права. От друга страна, това общество а, има нужда от задължения, които да бъдат спазвани. Това са неща, които са неизменно свързани. А, половината от живота си съм прекарал в една тоталитарна държава и знам какви критерии а, бяха поставени а, за начина по който изглежда една демократична държава. Има, имаше много хора, които напуснаха страната и бяха приети в другите европейски страни. За нас това беше важно. Затова се радвам, че ние сега можем да, да, да създадем нови възможности и да дадем нашия принос за другите, които искат да станат съпричастни към изграждането на тази система. А, искам да спомена още нещо. Не трябва да се затваряме, трябва да останем отворени и открити. Лисабонската стратегия ми е много добре позната. Знам какво биха искали да направят политиците в тази насока. Някои път изискванията са много високи, че а, едва ли не имаме нужда от два а, бюджета на Европейския съюз, за да могат да се изпълнят всички поставени цели. По отношение на информационните системи, от изключително значение а, са тези групирания и престъпността и така нататък. Полицейските служби ще са една стъпка напред, ако ние си сътрудничим и направим нещо повече а, по отношение на обмяната на данни и тяхната защита. Благодаря ви господин Япани от Финландия. From Belgium. Kiitos puheenjohtaja. Yleisistunnossa korostin puheenvuoron. Когато говорих в пленарна зала, аз поставих ударението върху е, хармонизирането на политиката по убежище и ние всички трябва да постигнем някакво съгласие по значението на това понятие. Това предполага е, добър е, граничен контрол, добро е, управление на границите. Това зависи от Фронтекс. И явно е, че трябва да се засили Фронтекс и да се укрепи неговата роля. Обаче не можем да очакваме Фронтекс да свърши цялата работа вместо нас. ние имаме очевиден проблем с лицата, които искат убежище и са свързани с организирана престъпност. Има организирани престъпници, които прекарват хора и които им искат огромни суми, за да ги прекарат под прикритието на нощта. Е, така че правилното прилагане на е, политиката по обежищата е свързана с човешките права. Е, това не трябва да бъде незаконна работна ръка в Европейския съюз. За целта ни е необходима съвместна политика, т.е. да има еднакви процедури за обработване на молбите за обежище. Господин председател, Специално за полицейските сили, смятам, че програмата от Стокхолм изглежда добре. Съдържанието ми допада, но трябва правилна стратегия за е, работа с търсещите убежище, стратегия в областта на заетостта, използване на нова технология, е, за да можем да гарантираме и сигурността на нашите граждани. Така че е, трябва по-активно сътрудничество между службите на полицията в Европейския съюз и Финландия има някои идеи по този въпрос. Имаме и пилотен проект, който ни беше предложен от сегашното председателство. Това е пилотен проект за сътрудничество между полицейските сили и е, силите на митниците. Тоест, е, искаме да преценим опасността от организирана престъпност е, трябва и регионално сътрудничество с съседи, като например с Русия. Госпожа Жаклин Ганан е, от е, Камерата на депутатите в Белгия, после Христоф Хаген. Благодаря. Съвсем накратко. Три елемента по отношение на европейското полицейско сътрудничество. Говори се много за това, особено за, между съседните държави, но според мен трябва да се укрепи цялото сътрудничество в целия Европейски съюз. Ние в областта ЕНО сътрудничим с Франция, която е гранична с нашата област, но Опитвам се да работим в, в областта на борбата с трафика на наркотици, наркотици организираната а, престъпност. Трябва обаче да кажа, че понякога полицейските служби а, нямат достатъчно средства да организират такова сътрудничество. Що се отнася до политиката на обежище, ще кажа две неща – първо, нещо, което е трудно разбираемо е, че в едно европейско пространство, където вече няма война, заплахи, все още има политически, искащи политическо убежище от, които, от европейски страни, които ние, при нас, например, има българи и румънци, които търсят все още е, статута политическо убежище, което абсолютно не е разбираемо в рамките на едно такова пространство, каквото представлява Европа. По, трябва да се е, обсъди и иммиграционната политика, особено с източните държави. В Белгия либералната партия иска да развива економически отношения – а, с източните държави. В а, държави като моята липсва работна ръка и така бихме могли да интегрираме е, хора от други страни, за да не идват иммигранти от трети страни, които да заемат вакантните места в нашата страна или в нашите страни. Аз а, а, ще че по време на френското председателство имаше конференция в Франция. Франция също върви в такава посока, развива на економически отношения за привличане на мигранти и попълване на свободните работни места в нашите страни. Благодаря. Благодаря ви. След... Господин Христоф Хаген от Австрийския парламент, господин Шулц от Белгия, той е последния, който иска да вземе думата по моя списъка. Ако някой друг е, иска да вземе думата, е, нека да каже, в противен случай ще е приключа списъка. Искам да ви кажа още от сега. Давам думата на господин Хаген. Ян. Дами и господа, господин председател, полицейското координиране и сътрудничество в Европа е от изключително значение, най-вече при трансграничното сътрудничество. Австрия поема друг път. Ние вече практикуваме полицейско сътрудничество с съседните държави по време на Световното първенство по футбол през 2008. Ние се възползвахме от услугите на съседни държави в областта на полицейското сътрудничество. Австрия Сирия прави крачка напред, като следващата седмица приемаме един закон, че а, а, полицаи от други държави членки имат а, повече, по-големи правомощия. Много е важно Европейския парламент да се погрижи за това, че полицаи, които принадлежат към други държави членки, да имат възможност на европейско ниво да имат повече права. Шенгенската информационна система 6.2 в момента все още не функционира и от изключително голямо значение е това а, работа в тази насока да бъде а, форсирана, тъй като това е много важно, тъй като времето напредва. Темата за даване на убежище на бежанци беше споменато, че държави като Италия, Гърция и други а, са в неравностойно положение. Ние, разбира се, в средата на Европа, но а, имаме за тази година 18 000 молби за даване на убежище на бежанци. А, правото на бежан... Правата на бежанците са много важни в европейски мащаб. Престъпниците използват правото, свързано с даване на обеща на беженци в своя полза. Искам е, да подкрепя една идея, а именно подкрепа на държавите посредством 6.2. Тук спада и Фронтекс. Трябва да се предоставят необходимите инструменти и средства – а, особено държавите, които са нови членки на Европейския съюз и не са економически е, силни, да бъдат подкрепени, за е, да могат да защитят границите си. Така че на тях трябва да се предоставят и финансови, и технически средства, за да могат да противодействат на ам, престъпленията отвън. Благодаря ви. Последният говорител е господин Бетшупс от а, парламента в Белгия. Имате думата. Благодаря, господин председател. Колеги, не бива да забравяме по отношение на незаконната иммиграция, че някои да е, има цели общности, които идват в нашите държави. Е, верно е, че има, пристигат и мозъци, но пристига и бедност. И за това е, е, е много важно да се направи нещо за тяхната интеграция. Хората, разбира се, трябва да могат да намерят препитание, но от друга страна, ако това не може да стане, Европа трябва да има една мъдра политика за завръщане в техните страни, съпътствана с помощ за развитие на тези страни. Имам предвид хора, които имат добри намерения, но И не бива да забравяме, че Европа също е изпращала много емигранти в други краища на света. Но, от друга страна, има и престъпни елементи, които са членове на тази, на тази емиграция които внасят оръжия, които е, организират е, търговия с хора и там също трябва да вземем мерки, за да може Европа да не се превърне в е, транзитна зона или център, привлекателен център за престъпността. аз вярвам, че Европейския съюз може да бъде ефикасен а, и да, да защищава правовата държава, като редом с това и Европол, Евроюз трябва да засилят своята роля и за да се създаде на ефикасна система за европейска сигурност, дългосрочен план. Когато погледнем какви са заплахите пред нас, се си даваме сметка, че може би е разумно да се създаде един европейски център, който няма да е, контролира индивидуално всеки гражданин. Това ще се прави от държавите членки, но ще наблюдава целият процес. Ние като депутати трябва да бдим и за контрола, и за сигурността, и за зачитането на основните човешки права. Благодаря ви. Благодаря ви. Е, така изчерпахме списъка на тези, които искаха да се изкажат. Искам да ви благодаря на всички е, за участието. Е, мисля, че е много важно, че е, при такъв обмен е, не се засяга само темата, която е широка и сложна за стратегията за европейска сигурност. Е, макар че се проявяват различни политически възгледи по този въпрос. И така е, давам думата на докладчика, на госпо... която ще ни запознае с е, първи опит за някои заключения. И след това Последните заключения ще бъдат направени от е, е, моята колежка съпредседател. Благодаря. Не е лесно. Имаше около 20 изказвания, всичките много интересни, много конструктивни. предлагащи нови идеи и, методи. Е, и бих казала, че за една по-глобална оценка мога да кажа, че казаното тук е, е, дава една положителна оценка на програмата от Стокхолм и разкрива възможности за прилагане на а, Лисабонския договор с Токолската програма ние възнамеряваме да отидем по-долеч и се надяваме на резултати. Както казаха някои, ние трябва да оценяваме политиката за сигурност и за правосъдие тук и там, за да може да настояваме за стриктно спазване на всички поети ангажименти. Ние сме амбициозни, искаме да отидем по-долеч, трябва да бъдем много по-взискателни. Най-често повдиганите тук теми всъщност бяха сътрудничеството между държавите членки и Европейския парламент от една страна, между националните парламенти и парламент от друга. Разбира се, съгласно новите разпоредби на договор от Лисабон. Често се споменаваше и незаконната и законната миграция и правото на убежище – в моята страна преди няколко дни беше прият нов закон за убежището, който транспонира европейските директиви в тази област и който до някъде. Eh, е малко по-различен от съществуващото законодателство в другите държави е, членки. А, тук се говори също, бих обобщила, за голямата престъпност, за трафика с хора. Една често споменавана тема в основата почти на целия дебат, това беше а, е, баланса между сигурност и свобода. сигурността на гражданите от една страна и от друга страна техните основни права и свободи. Мисля, че е, господин Коелю много добре обобщи нещата. Не може да има свобода без сигурност и обратно. Защото да гарантираме едното в ущърп на другото би било контрапродуктивно. трябва да се предвидят наказателни е, санкции, производства, като същевременно се гарантират основните права е, на хората. Това бих казал най-така общо. Разбира се, ще проуша много внимателно всички изказвания, за да направя окончателното обобщение. Ще kort tid. микрофон по. Окей? Окей. Eh, eh, Аз смятам, че а, нашата колега направи на много добро обобщение на това, което беше казано. Аз а, съм същото мнение по отделните сектори. Смятам, че програмата е приета положително, има положителен отзив, но може би трябва да има по-конкретни изисквания и в крайна сметка да може да се направи една по-ясна оценка за разлика от оценката, която беше направено по, направена по отношение на хакската програма, както трябваше да бъде направено. В тази насока трябва да продължаваме да работим. Аз мятам, че всички са на мнение, че това е едно добро развитие а, в сферата на полицейското сътрудничество и а, съвместното провеждане на разследвания както и обмена на информация, за да може да а, се постигне по-добро предотвратяване на престъпността. Отделните държави членки а, трябва да споделят не само основните си задачи, но и а, да споделят обща отговорност, а и не на последно място и солидарността. трябва да се има предвид, че трябва да има повече общи разпоредби и да се сподели отговорността. В Швеция има много бежанци и тя е приела много бежанци а, в сравнение, а, в голям процент сравнен а, с а, жителите на Швеция. Борбата с престъпността и основните права са много важни теми. Трябва да се постигне един баланс и ние като депутати трябва да а, се погрижим за изпълнението на тези задачи. Искам да благодаря на председател, искам да благодаря от името на всички участници на председателя. Този въпрос ще бъде обобщ... ще бъде обсъждан и в бъдеще. И утре всъщност ще направя на обобщение на това, което обсъдихме тази вечер. Благодаря ви. It's amazing. We're talking an hour, a good hour and a